работата на парламента и неговите органи. Считано от 15 юли 2015 година, господин а, Лауренцио Ребега а, напуска групата на социалисти и демократи и се присъединява към групата на Европа на нациите и свободите. Господин Хуан Фернандо